права и ако не отговаря, какво ще се предприеме от там насетне. Ако обаче е, това също трябва да го знаем в а, а, възможно най-кратки срокове. Благодаря. Благодаря, казва председателката, за зелените а, госпожа Сърджентини. Благодаря,